Има предложение за увеличение от 1,38%. 20% са важни като прак, когато става въпрос за бюджета. Да говорим и за праг от 2 милиарда евро, границата от 2 милиарда. Това е доста значителна сума. Дали тези 2 милиарда ще бъдат превишени тази година или следващата година? трябва следващата година да се направи усилие да се да не се надвишава тази граница от 2 милиарда. Интересуваме мнението на моите колеги и какво е въздействието на Брекзит. За нас е ясно, че се договаря пакет, който ще осигури бюджета до 2020 година. Така е поне в момента състоянието на преговорите. Ако има твърда Брексит и а, това ще се случи следващата година, например, нещата могат да се променят а, значително. Какви ще са последиците от един твърд Брекзит, като се има предвид и вътрешно-политическата обстановка в Обединеното кралство? Нещата са доста несигурни. Трябва да видим как ще реагира Шотландия на преговорите. Не знаем а, как ще се развие Ирландия в бъдеще, пък за Гибралтар, Гибралтар да не говорим може да се окаже, че британци искат да останат при нас до следващите избори, може да и поискат да останат от 2020 при нас. Преговорите могат да текат във всички посоки. Може да бъдем конфронтирани с нови въпроси и за това е важно да се и да заложим гъвкавост в бюджета и това е много интересен въпрос, с който трябва да се занимаем. В тази връзка ме интересува мнението на колегите ми. Нещо друго, което е важно и обсъждаме всяка година, това е, са е, надбавките за общите разходи. Това е фиксирана сума, обща сума. Е, тя е за депутатите и е, предоставя пълна прозрачност за депутатите разходите се оповестяват публично. В държавите, член, в държавите членки, например, се плаща на километър и не трябва да се доказва какво масло е купено за колата или каква е марката на гумите. Това не е нужно. Получава се обща фиксирана сума и ако са необходими допълнителни средства, тогава всеки трябва да ги плати от джоба си. Ако някой иска нещо повече, трябва да го плати сам. Затова смятам, че тази надбавка е ясна. Относно предложенията от миналата година, ще се занимая с тях. Всички колеги ги призовавам да погледнат на страницата на Европейския парламент, да видят по какъв начин и те подхождат относно прозрачността. Аз направих и скриншот на съответната страница на Европейския парламент, за да се види а, по какъв начин се оповестяват разходите, направено от тази ам, обща сума, която се предоставя на депутатите. Ам, може би. ще е добре, ако а, мога да се запозная с с разходите на другите колеги. Това е, разбира се, напълно доброволно, за да видя дали мога да изготвя по-добри предложения, нещо по-ефективно. Относно съответствието, какво е позволено, какво не е доста неща се включват в тази област. Ние работим за благото на обществеността и генералният директор обясни, че Европейския парламент трябва да е много добре подготвен и ние ще се опитаме много добре да организираме предизборната си кампания. И има критика отправена към строителните работи, строителните дейности тук и в Страсбург. Става въпроси за осигуряване на пенсионните права на депутатите. Има много въпроси, свързани и с сътрудничеството с ЕКОСОК и Комитета на регионите. Има много добри предложения, които са направени които могат да доведат до един економичен бюджет. Ще се опитам да обхвана всички предложения, които са свързани с економии в бюджета и ще се стремим да постигнем най-високо ниво на економии, що се отнася до парите на данакоплаците. Благодаря ви. Благодаря, господин Рюбик. Предлагам да подходим по същия начин, както преди малко. Първо докладчиците в сянка ще получат думата. Изоставаме с времето, за това ви моля да сте кратки. След една минута ще ви дам сигнал, за да побързате. Колегата Кобя има думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се впиша в а, минутата. Аз много пъти съм говорила с господин Рубик. Целта е да запазиме равнището на обикновените разходи под нивото на инфлацията и като цяло бю, бю, бюджета да бъде под 200 милиона. Внесахме някои а, изменения, свързани с а, пенсиите. Също така поискахме бюрото да се сменят е, правилата, защото стъжантите, които се наемат тук в парламента, да получават достойно заплащане. И колкото до Брексика, струва ми се, каквото и да стане с Брексита – нещата ще бъдат едни и също за парламента, защото британските депутати ще си отидат в деня, в който Брексита стане ефективен, т.е. няма да има отражение на бюджета. Er господин Али, видях го, но той излезе, господин Депре. Да, господин председател, както току-що напомнихте, аз не съм докладчик Сянка от групата на либералите, тъй като господин Али отсъства, аз го замествам. Слушах с жив интерес и внимание казаното от колегата Рубих. Той каза нещо, което ми достави голямо удоволствие. Той каза, че измежду предложените изменения имало и положителни чудесна новина. И дори бих казал, че онези, които ние сме внесли, се включват в тази категория. Накратко, господин председател. Отбелязах си казаното от господин Рубих. Но бих искал да внесе пояснение във връзка с общото увеличение на бюджета. Да се ограничи само до общото увеличение. Доколкото разбрах, това увеличение трябва да се сведе само до нивото на инфлацията. Правилно ли съм ви разбрал? Имате ли представа за нивото на инфлацията, което ще вземем предвид? Това все пак има известно значение за бюджет. Сега, е, специално за нас, за групата на либералите. Ние смятаме и Хайдер току-що каза, че във всички случаи общия бюджет ще бъде под 2 милиарда. Напомням ви, че сме в е, година на избори. Има особена чувствителност от страна на медиите, както и на част от обществеността за увеличението на средствата, особено за парламента. Много хора смятат, че бюджета за парламента отива по джобовете на депутатите. Така че трябва да бъдем особено внимателни. Особено внимателни. Ние сме направили и предложения за економии. Искам да се спра на някой от тях. Първо, на предходно заседание аз е, си бях задал въпроса за е, това, доколко ремонта на определени сгради е целесообразен. Е, като, като се разходя, там на 12 15 и на 8-я етаж, където имам кабинети, се питам, кой го е решил това? Спешно ли е? Каква е целта? Има и други решения, които са взети които са взети. Е, ще взема едно особено странно. Сигурно ще кажете, че съм много е, архаичен. Насякъде има уеб камери и каски, слушалки. Кой го иска това? Какъв е смисъла? За кого е? За кого са тези неща? Така че е, взети са решения за оборудване, за ремонти по сградите. Чуваме с какво се оправдава това. Мисля, че без никакво затруднение можем да намерим начин но без никакво затруднение можем да сведем бюджета на парламента под 2 милиарда. Искам да кажа още две неща. О, извинете, да, да, не съм, да, извиня, извинявай, да. Да, не спазих времето за изказване, да, извинете. Аз не искам да има еднократна сума за покриване на разходи. Аз е, е не съм за увеличението на 422 по сътрудниците на депутатите. Мисля, че това е основното, което мога да кажа на момента. Това са коментарите, които моята група искаше да направи. Имах една минута, ма не чух. В Европейския парламент усещането за бързо изказване е различно всеки в зависимост от културните особености. Следващия оратор. Е, Господин Тарант, благодаря. За една минута мога да кажа най-важното аз е, изпитвах доверие, работейки като докладчик в сянка с господин Рудех. За мен беше удоволствие да видя колко открит е той към е, всякакви изменения. Някои от тях радикални, направени от групата на зелените. Искам да подчертая три важни въпроса. Три важни въпроса, които може би ще доведат до някакво подобрение. Първо, говорихме за политиката за сградния фонд макар и ние да не сме инженери, господин Депре знае как се управляват недвижимости. Така че искаме да подкрепим подхода му по сградата Поларис парк. Може би има някаква възможност ремонта да се прави когато трябва, а не точно 2019-та. Иначе излиза, че този, който излиза, е, пренебрегва нещата и новоизбраните са изправени пред свършен факт. На второ място. Искам да се спра на деликатния въпрос е, за доброволното допълнително пенсионно осигуряване. Това изисква изменения и накрая средствата за сътрудниците как да се отрази това в тяхното пенсионно застраховане. Надявам се тези сътрудници да дойдат нагробени. Благодаря, колегата Цани. Си, грация, Молто велочевенте, появремо тем. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. После ще имаме възможността да дообсъдим въпроса на заседанията между докладчика и докладчиците в сянка. Съгласен съм с целта да останем е, под лимита от 2 милиарда, не само защото, както каза господин Депре, в момента сме в предизборна кампания, но защото постоянната ни цел е и умно да разходваме средствата на европейските данакоплатци. Да ние сме направили предложения за изменение на рубрики, на разходите по доста рубрики. И е, смятаме, че е, е възможно да се направят економии, като се използва понятието рентабилност, value for money и чрез прозрачността, особено за е, общите разходи, тяхното възстановяване. Можем да направим умни предложения, използвайки метода на парламентарното възстановяване на средства. Това не се управлява пряко от депутатите, просто се възстановяват направени разходи. Мисля, че този метод е прост и се надявам в последствие да можем да го обсъдим по въпроси. Сега Колегата Пауфта от другите политически групи. Uh, you, um... Благодаря, господин председател. Е, е, И може да се правят много сравнения с парламенти. Господин Рубих ги направи, те са приносни. Виждам сравнения с национални парламенти възоснова на проценти. Когато правим това, обаче, едно от най-ценните неща, които можем да направим, е да направим карта на онова, което можем да осъществим, ако този парламент работи от едно седалище. Е, знаете, че господин Макрон, е, като сериозен поддържик на Европейския съюз, може би ще се съгласи с сериозните изменения в договорите, което това предполага. Е, често говорим за разходването на парите на купуаците. Е, това е, винаги е важно, когато всяка година трябва да се правят економии. Но как точно се разходват средствата? Е, по време на моя кратък депутат парламента говори за принуда, за сексуална принуда и трябва да сме честни към хората, които работят тук. Трябва да сме сигурни, че има съответните бюджетни средства, за да можем да се справим с този сериозен въпрос, с този грях. Виждам, че моя колега, господин Депре, говори за технологии. Може би някои от нещата, които той каза, имат стойност. Но искам да ви кажа, че трябва да имаме предвид и да се пазим от фалшиви економии. Защото ако е, разширим употребата на софтуер, ние с ние, ние ставаме раними, ставаме раними по най-различен начин. Така че трябва да имаме предвид е, средата като цяло, а не просто да кажем, че трябва да направим нещо, за да демонстрираме нещо. Трябва да улесняваме нещата, да си вършим работата както трябва и някои от разходите ни по IT ще доведат е, до е, спестявания, защото с видео ще може да се покрива континента. Благодаря ви. Никой друг не иска да вземе думата. Господин Рюбик, ако искате да кажете нещо. Er Благодаря сърдечно на колегите. Благодаря за многото предложения. Мога да обещая, че е, по време на помирителната процедура ще държим на нашата позиция. Радвам се вече за предстоящите преговори, защото е необходимо и по време на предизборната кампания средства на данокоплаците да се пестят. Благодаря на колегите, които изказаха своята подкрепа. И сега преминаваме към следващата точка. Това е становището на господин Али. Темата е бъдещето на прехраната и селското стопанство. Господин Али, имате думата. Благодаря, господин председател. Е, уважаеми колеги, ролята на селскостопанския сектор на Европейския съюз, е, осигуряващ продоволствената сигурност за повече от 500 е, милиона европейски граждани, е от изключително значение. Освен това, нашите земеделски производители, които са зависими от природните ресурси, са и най-преките защитници на околната среда. В Европейския съюз има повече от 60 милиона ангажирани както в селското стопанство, така и в сектора за преработка на храни. Земеделските райони, включително и тези, които са планински и отдалечени, се използват не само за производство на храни, но също така в тях живеят много европейски граждани и са на база на секторите за отдих и туризъм. Имайки предвид гореизказаното, предлагаме становището по бъдещето на хранителните продукти и земеделието до Комисията Агри, като поставяме акцент основно на следните аспекти. На първо място, за да могат да бъдат постигнати целите на общата селскостопанска политика, следва да се осигури необходимото финансиране през периода на следващата многогодишна финансова рамка. На следващо място, трябва да се извърши упростяване и модернизация на общата селскостопанска политика, но същевременно Европейската комисия следва да гарантира, че функциите за финансов контрол, контрола на изпълнението и одита се изпълняват при еднакъв стандарт и критерии във всичките държави членки. На трето място, необходимо е да се прилага справедливо разпределение на преките плащания сред държавите членки, така че да се осигури по-бързо преодоляване на различията между различните региони на Съюза това отношение подкрепата за земеделските стопани с акцент върху малките стопанства е от жизнено важно значение. В заключение, изказваме подкрепа на дейностите за повишаване ефективността на селското стопанство и подобряване на европейската добавена стойност. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Али. Дали някой от колегите иска да вземе думата? Жан Пол. Euh, Бих искал да благодаря на колегата Али. Аз подкрепям основните тенденции и ориентации в неговия доклад, особено подкрепата за малките стопанства, е, разнообразието, зеленяването, подкрепата е, в заетостта и по-специално младите е, селски стопани. Трябва обаче да се да се види какви трябва да бъдат критериите. В никакъв случай не трябва да имаме краткосрочни критерии. В никакъв случай не трябва да допуснеме да има нелоялна конкуренция между държавите членки или ренационализация на селското стопанство. Предлагам следното. ОВСП трябва да бъде запаз, да запази бюджета си въпреки а, оттеглянето на Обединеното кралство. Системата за субсидии трябва да се запази. Трябва да се осигурят справедливи условия за конкуренция, включително да се намерят инструменти, които да А, е, омекотат или пред, предотвратят а, а, летливостта на цените и да има по-големи синергия между от една страна а, приемането на мигранти и друг, от друга страна развитието на селското стопанство. Благодаря. Няма други, които искат да вземат думата. Сега моля комисията да вземе думата, ако има желание. You, Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Доклада, както и резолюцията на парламента от миналата седмица повдигат много важни проблеми, свързани с ОСП. Няма да ги изброявам. Само мога да ви уверя, че Европейската комисия в подготовка на предложението, което ще бъде е, предложено на 2 май, взема предвид всички ваши очаквания. Благодаря ви, господин директор. Добре, приключваме с тази точка от дневния ред. Нека да ви кажа нещо по графика, сроковете. От една страна, нашата комисия беше информирана много късно от комисията Агри за хода на преговорите. Предстои ни зелена седмица. За това срокът за измененията по доклад на господин Али могат да бъдат внасяни само на английски. Това е много жалко, защото ние няма как да повлияем на процедурата. 28 март е срока за внасяне на измененията. Преминаваме към следващата точка. Това е точка 18. Става въпрос за мобилизиране на средствата от фонд Солидарно за Европейския съюз, цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия Жозе Мануел Фернандеш е докладчик по темата. Eh, Благодаря, господин председател. Говориме за Фонда за солидарност на Европейския съюз с цел предоставяне на финансова помощ, свързана с природни бедствия този фонд за солидарност трябва да бъде подсилен. предлагаме увеличение до 1 милиард за следващият период. Това не означава, че държавите членки трябва да използват по-скоро всички възможности за превенция, защото превенцията е по-добре от а, лечението или по-късно. Тук става дума за 104 милиона а, евро за Португалия, Испания, Франция и Гърция в Португалия и Испания за горски пожари, във Франция ур, урагана, който е, мина през островите Мартиника и Сен Мартен и в Гърция следствие на земетресението. След общият размер на помощта трябва да бъде 50 милиона 673. Над 100 души загинаха по време на гърските пожари. Човешкият живот и човешкото достоинство трябва да бъдат в центъра на нашето внимание. Сега, 48 милиона 906 хиляди за а, Франция, 3 е, милиона 228 хиляди за Испания, както и милиони 359 хиляди за Гърция. Аз а, е, предлагам обаче да ускориме а, е, ритъма за предоставяне на помощи, защото трябва да бъдем солидарни с държави членки. Така че струва ми се, че този, това предложение трябва да бъде гласувано през май в, по време на а, пленарната сесия, за да могат средствата да достигнат до страните в момент, в който те имат нужда. Необходимо но, за, да, за да може регионите засегнати от а, природните а, бедствия да се възползват от средствата за реконструкция. Въз, тря, необходимо е транс, трансферите и репрограмирането да бъде извършено бързо, за да може тези региони да се, да, да, да, се, да се възстановят, включително да възстановят и различни дейности, свързани с образование и така нататък. Така, за това аз предлагам препрограмиране, за да може комисията да одобри колкото се може по-бързо новите е, методи. В тези нови методи или в тази препрограмация трябва да присъства много явно, с ясно понятието превенция, за да могат подобни трагедии да бъдат избегнати в бъдеще. Тези бедствия са наистина много тежки и имаше загуба на човешки животи, неща, неща, които трябва да се избегнат за бъдеще. Да, някои природните бедствия трудно могат да се избегнат, но могат да се избегнат последиците. Така че Срок е 27 март за внасяне на изменения и както казах, добре е да можем да приемеме този доклад в пленарна зала през май, за да може да докажем, че Европейският съюз е солидарност. Разбира се, това е една капка вода в океана на страданията на тези хора. Госпожа Етемаки има думата. Okay. Like благодаря. Искам да благодаря на докладчикът господин Фернандеш. Разбира се, в гражданската защита солидарността е от основно значение. За съжаление, за, за бъдеще е вероятно природните бедствия да бъдат все по-многобройни вследствие на промените в климата. А, извинявайте, не говоря по ähm, Да, и на мен ми направи впечатление, че е, говорите по друга тема. Колегата, а няма думата. Да, господин председател, приветствам решението, защото наистина е необходима Европа да се покаже солидарно с гражданите. Всичките ми всички подкрепяме жертвите и техните семейства, така че ще подкрепиме е, изцяло и единодушно предложението на господин Фернандеш. Благодаря. Не виждам някой друг да иска да вземе думата. За това ще кажа, че сроковете за изменения са... Срокът за внасяне измененията е 27 март Преминаваме към следващата точка. Коригираш бюджет номер 1 към общия бюджет за 2018 година. Господин Мурашан не може да е тук и за това ще бъде представляван от своя координатор. Primeiro, orçamento retificativo de 2018 e é o resultado da mobilização do fundo. Благодаря, господин председател. Става дума на коригиращ бюджет, който преди малко представих за милион както казах, срока за изменение 28 е март трябва да извършиме корекция на бюджета а, и за мобилизиране на Европейският фонд за солидарност. Просто трябва да... да... Не виждам някой друг да има, да иска думата. 27 тук гледам като срок, че е посочен. Някой каже 28 8, но ако искате да сте сигурни, добре ще е на 27. Готови сме и с ам, точка 19, сега точка 20, механизъм гражданска защита на Съюза, отново Жозе Мануел Фернандеш. Благодаря, господин председателю. Европейския съюз трябва да има резерв с средства в случай на природни бедствия. Не говорим само за горски пожари, но и за земетресения, терористични атаки, наводнения. Европейския съюз трябва да създаде такъв резерв за да може посредством него да се спасяват човешки животи. А, ако се действа предварително, може да, дори да се спестят средства. Да речем, при горските пожари. Ако няма ако имаме достатъчно ресурси, концентрирано на едно място, може да и имаме по-големи площи, възможност да обхванем по-големи площи, да имаме повече самолети на разположение, които да бъдат управлявани централно, а не в отделните държави членки. Природните бедствия са много сериозни и а, в бъдеще не трябва да позволяваме в такива случаи ситуацията да се влушава, да ескалира. Държавите членки трябва да играят своята роля, но трябва да има централен, централно европейско звено или резерв от средства и капацитет, посредством който да се изрази европейската солидарност Държавите членки трябва да засилят капацитета си в тази област. Също така подкрепяме предложението на комисията в тази връзка. Ние искаме да има увеличаване на доброволното участие. Комисията предлага за периода 2018 до 2020 с увеличаване на 280 милиона на финансовите бюджетни кредити. Преминава се в нова фаза. Новите предложения изискват допълнителни средства. Затова моето предложение е, що се отнася до бюджета за този механизъм за гражданска защита на Съюза, 280, тези 280 милиона трябва да са нови средства. Трябва да са нови средства. Не трябва да взимаме от други политически области. Трябва да има нови средства за тези нови приоритети и политики. Трябва да, да им се използва инструмента за гъвкавост, за да се не гарантира, че тези средства ще са на разположение. Няма да ги взимаме от други политически области. За това предлагаме увеличение с 280 милиона евро. Не е толкова висока сумата, както казах. Трябва да има финансиране от инструмента за гъвкавост, а не да се взимат от други бюджетни кредити. Не знам дали съвета ще се съгласи. Не знам дали ще се припокриват изявленията. Понякога съвета а, прави много гръмки изказвания, но когато се стигне до конкретно изпълнение на мерките, нещата са различни. Солидарността е много важна. И за това искаме да получим подкрепата на съвета в тази област. Това е област, която е изцяло приоритетна за всички нас, защото а, чрез тази а, мярка ще можем да спасяваме човешки животи. Съвета трябва да отстоява своите принципи в тази насока и ние искаме допълнителни средства в размер 280 милиона евро. Благодаря. От докладчите в сянка не виждам никого, а госпожа Ятемаки. And with micro, that would okay. be helpful. Thanks. Благодаря. Ще се опитам отново да кажа нещо по тази тема. Искам да благодаря на господин Фернандес за неговия доклад, за проектостановището му. Има много предимства, свързани с европейското сътрудничество в областта на гражданската защита за съжаление ставаме свидетели на все повече природни бедствия и трябва да сме добре подготвени. Може би е, отправната точка трябва да бъде отговорността на самите държави членки. Националните органи трябва да бъдат много добре подготвени за предстоящите предизвикателства. И ако, ако чакаме помощта от другата част на Европейския съюз, това би отнело време, особено когато говорим за пожари. ако времето тече, пожарът се погасява по-трудно, да речем, ако той не бъде потушен за 5, 6, 7 дни. Комисията е, направи своето предложение. Някои от е, нещата, някои от бюджетните редове, които предлага комисията, са свързани с програми, които са много важни, имат много високо ниво на освояване. Както знаете, времената, в които живеем, са тежки. Предстои МФР. Обединеното кралство е на път да напусне Европейския съюз, което също ще доведе до ограничения в бюджета. За това трябва да помисли много добре по въпросите свързани с бюджета. Трябва да се подготвим за предстоящите ни задачи и е ще необходимо да проявим бюджетна дисциплина. Не можем винаги да искаме повече и повече пари. Тук в парламента трябва да поискаме от комисията да преразпредели средствата до степента, до която те предлагат в предложението и това да, средствата да бъдат взети от бюджетни редове, които в момента са освоени достатъчно. Това е моето послание. Благодаря ви. Благодаря. Го, госпожа Рубиал. Sí, Благодаря. Така, на нашият че Сянка не можа да дойде, защото малко сме на, напред. Но нашата група разбира, разбира се, не е съгласна с всички аспекти на механизма, но не сме се събрали тук, за да говорим за механизма, за финансирането му всяка нова политика, всяка нов, всеки нов механизъм, който се въвежда, трябва да бъде, да бъде финансиран с нови свежи пари. Сега, въпросът не е да искаме непрекъснато пари, но ако искаме да си вършиме работата, са необходими средства, защото инак ще трябва да урежеме от друга програма. като например е, стипендиите за Еразмус. Така че, когато започнем е, приложението на прилагането на една програма, трябва да има свежи пари. За това подкрепяме предложението на докладчика. Благодаря. Няма други, които искат да вземат думата. Комисията иска ли да вземе отношение по темата? Uh, Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко искаме да благодарим на докладчика за неговото предложение и за подкрепата му. Ще кажа само едно нещо, и е, то е свързано с разпределенето на средствата. Предложението на комисията е свързано с, с до голяма степен с позицията на докладчика. Ние предлагаме 90% нови средства от а, инструмента за гъвкавост и само 12% са свързани с преразпределяне на средствата между отделните бюджетни редове. Относно бюджетните редове, които предлагаме, за преразпределение. Говорим тук за инструмента за правосъдие и равенство. Има някои. Е, има през последните години тенденция този бюджетен ред да не се освоява достатъчно това скромно предложение за преразпределение смятам, че е приемливо в финансовите години за 2019 и 2020 година. Има достатъчно средства, за да се осигури плавното изпълнение на съответните програми. Благодаря ви. Ние сега Имаме доста време, се оказа. Можех да дам още време за изказване господин Дюпре. Докладчикът в Сянка от СИД вече е тук и мога да му дам думата. Благодаря, господин председателю. Извинявам се за закъснението. Уважаеми господин докладчик, благодаря ви за предложението. Подкрепяме го. Предложението, свързано с механизма за гражданска защита на Съюза е правилно, защото в Съюз имаме нужда от превенция, свързана с природните бедствия. През 2013 година имаше много тежки, сериозни бедствия, които бяха свързани с загубата на много човешки животи. И ам, последно време също ставаме свидетели на редица природни бедствия, които а, ни изправят пред а, големи предизвикателства. Относно подсилване на общата на общия капацитет за реакция в такива случаи, да се създаде един вид резерв, който да се контролира и ръководи от комисията. В някои държави членки съществува несигурност, що се отнася до това как да се подхожда на европейско ниво в случаи на природни бедствия. От 2014-2020 това е периодът, в който се използва инструмента за вгъвкавост в такива случаи. Политическите предложения са свързани винаги с допълнителни финансови средства. Не трябва да се финансират от вече съществуващите програми. За това ние не искаме да има преразпределяне на средства по функции 3, 4 и 5. Благодаря. Докладчикът иска ли думата? Obrigado. É evidente que este mecanismo de proteção civil. Да, благодаря. Всъщност ние не изключваме превенцията, тъкмо обратното, ние и даваме предимство. Едновременно с това трябва да заявим, че гражданската защита е от компетенциите на държавите членки. Така че е, този централизиран европейски орган осложнява работата на държавите членки. Когато има някакво природно бедствие, горски пожар или земетресение, е, каквото и да е положението, такива допълнителни средства спомагат за това да се спаси човешки живот. Ако разделите тази цифра между държавите членки, виждате, че тя е много ниска. Така че като имаме предвид, е, че целта ни е да спасяваме човешки живот, този централен орган трябва да се създаде колкото може по-бързо, трябва да се вземе съответното решение колкото може по-бързо и е, според мен 9 е, милиона от 2018 до 2020 трябва да се използва за такъв централен резерв централен резерв, за да се спасява човешки живот. Обаче, ако го разделите на броя на държавите членки, е, остават трохи, но това може да се отрази чувствително и добавената стойност в тази област е изключително важна. И затова се надявам колегите да се съгласят и държавите членки също да приемат това наше предложение. Имаме предвид 20 милиона с свежи пари, с инструмент за гъвкавост, без никакво преразпределение на средствата. Крайният срок е 27 март. Това е крайният срок за представяне на предложения. Ще гласуваме през април е, по-скоро ще гласуваме на 16 и 17 май и е, първата тристранна среща, трилог, ще се проведе през июли. Е, юли. Надявам се в пленарна зала също да се проведе бързо гласуването. Благодаря. Искам да ви кажа, че нашият секретарят този след обяд Съвета ще изпрати нов преработен вариант на предложението на комисията. Някои параграфи са сменили нумерацията си и моля ви да вземете предвид различната нумерация на отделните параграфи, за да не стане объркване. Сега последната точка командировка в Ирландия от 12 до 14 февруари. Давам думата на ръководителя на делегация господин Рубик. Äh, благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на секретарята за подготовката на това пътуване до Ирландия. За нас беше а, важно да получим брифинга на комисията Проведе се дебат с гражданите, с НПО, с кмета на Дъблин. Имахме и брифинг с представители на академичните среди. Имахме и брифинг с ЕИБ и видяхме с какво се занимава ЕИБ. Имахме среща с финансовия министър и с комисията отговаряше за бюджета в Европейския, в Ирландския парламент. Посетихме и на място проекти финансирани с европейски средства в Ирландия. Разбира се, се говори интензивно за МФР и за ОСП и за сближаването. Това са традиционни а, теми за Ирландия. Освен това са за темите като иновациите и Еразъм Плюс са важни за ирландското общество. Трябва, говорихме за това къде може да има сътрудничество по отношение на отбраната между в рамките на Европейския съюз. Беше засегната темата и за фалшивите новини. Брекзит не беше споменат в официалните разговори, но когато го се говори за МФР, разбира се, се започва и а, тази тема. Нашите партньори в Ирландия са уверени, че всичко ще протече както трябва, ще бъдат договорени добри условия, няма някакви притеснения. Спомена се и твърдия Брекзит, че трябва да се извършат подготвителни действия в такъв случай, но няма ам, много голяма вероятност за това. Северна и Ирландия също беше спомената, както и Шотландия и Гибралтар по отношение на Брекзит и въздействието върху а, тези територии. Това трябва да се, да бъде взето предвид и в тази връзка не смятаме, че ще се стигне до твърда граница. В бъдеще ще продължи сътрудничеството като цяло. Настроението беше приповдигнато и ам, ам, нямаше сериозно посвещаване на темата за Брекзит. Ако ако да речем някой от трите парламента не подкрепи договор за излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз, трябва да се обмисли сценарий. В такъв случай ние видяхме, че всичко на място се извършва много професионално и много добре. Благодаря ви. Благодаря господин Рюбик. Колегата Ирлера иска думата. Yeah, I'll keep it brief, um, I'd also like to thank the secretariat. Аз също искам да благодаря на секретарията е, за работата по организацията. Както останалите колеги, се радвам, че видяхме какво е положението на място, но мой възглед е малко различен. Да, говорихме за Брексит. Не знам, че имаше оптимизъм оптимистично настроение там. Можем да се справим с Брексит, когато говорихме и с други колеги. Стана ясно, господи, въпросът не опира само до границата, ще засегне целия остров. Много е важно за комисията по бюджети да си има предвид, че когато се говори за бюджет, трябва да отидете в Ирландия и да чуете. Това е въпрос, който ни засяга навсякъде. Север, изток, запад, юг но така или иначе беше много хубаво за народа на Ирландия да види, че Европейския парламент се отнася сериозно за финансирането, за ползата и това беше и причината за е, е, комисията, която участва. Благодаря на този хубав доклад. Искам да благодаря на колегите и на секретарията. Е, Ja, das würde ich sehr begrüßen, zumal ich dieses Jahr nicht konnte und sehr gerne dabei. Е, да, и на мен ми се щеше да бях там. Следващия път ще се постарая да дойда. Почти сме е, в края на заседанието ни. На 16 април, това е понеделник в е, Страсбург, ще се съберем, за да уточним допълнително бюджета и да можем да а, изпратим от, оценките си на а, Европейската комисия и следващото ни заседание в Брюксел ще бъде на 23-24